ще гласуваме този доклад е, в 12 часа. Сега пристъпваме към доклада на нашия колега Яно Шадер, е, чието заглавие е контрол на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества. Господин Ричард Зебер, е, който замества докладчика, ще взема думата. Благодаря, господин председател. Аз замествам колегата Янош Адър, който всъщност договаря по този доклад. На това място искам да благодаря и да му пожелая много късмет в бъдещата му дейност. Е, той е, е сега нов е, новоизбран президент на Унгария и аз мисля, че в случая Унгария може да бъде само щастлива от това, че по този начин се осъществява и много добра връзка с Европейския парламент. Това, което ще кажа е свързано с директивата Севезо 2 и с някои други актове, според които когато се случат злополуки, трябва да бъдат започнати действия за осигуряване на безопасност на населението. Аз мисля, че Севезо 2 беше успешен правен акт. Ние трябва да адаптираме тази директива, защото тази директива всъщност се занимава с класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни вещества. Това е така наречената ЦЛБ директива, която ще влезе през юни в сила. Става дума за опасни вещества и по тази причина е необходимо адаптиране на този правен акт. В Европа има около 10 000 химически предприятия, които непосредствено произвеждат такива вещества и са засегнати е, в случая. Аз искам да посоча, че ние трябва да поддържаме силна химическа промишленост в Европа. Преди говорихме за работни места и смятам, че ни е необходима тази индустриална база, за да можем дългосрочно да осигуряваме работни места. Едновременно обаче трябва да гарантираме разбираме, че хората и околната среда ще трябва да бъдат защитавани от опасностите, проистичащи от такива производства. Трябва да осигурим още по-високи стандарти на защита и за това трябва да осигурим и равни конкурентни условия за предприятията. Естествено, ние трябва да адаптираме разпоредбите за конкуренцията по начин, който да е приемлив за всички държави. Това е голямо предизвикателство за нас европейците, защото много от нашите конкуренти извън Европа имат а, доста а, не. А, стриктни е, норми в това отношение и това облегчава работата ни. Е, също така Европейският съюз е подписал Конвенцията за достъп до правосъдие и по-добра информираност на обществеността. Мисля, че тук е, ние успяхме да постигнем много голям напредък. Хората, които работят в близост до такива предприятия и имат по-добър достъп до правосъдие и имат и по-силни права за получаване на информация. Проблеми имаше с съвета. Ние се опитахме тук да включим веществата, които се отразяват върху дикателните пътища. Има а, е, някои а, е, дерогации, които са обвързани с срокове и там съществуват и някои технически категории. Има три вещества, които сме включили, останалите не са включени и сега комисията проверява доколко в бъдеще е възможно да бъдат включени и другите вещества. За нас като парламент е важно, че успяхме да се наложим при адаптирането на приложение приложение 1, там се прилага нормална законодателна процедура, а не както планираше комисията да се прилагат делегирани актове и е, също така актове за изпълнение. Благодаря на всички докладчици в Сянка. Парламентарната позиция е много силна спрямо съвета и комисията. Бяха постигнати значителни подобрения, така че благодаря още веднъж на всички колеги, които участваха в изработването на този доклад, а на колегата Яно Шадър пожелавам пожелавам всичко най-добро за бъдещата му дейност. Е, е- благодаря, господин Зебер. Вие се изказахте от името на докладчика. Сега давам думата на господин Джон Дали от името на комисията. Благодаря, благодаря господин председател, господа депутати. Аз е, мисля, че е, е, ние постигнахме един план при първото четене на директивата Севезо за контрол на опасността от големи аварии, които включват опасни вещества. Искам да благодаря и да поздравя на докладчика господин Януш Адер. Днес той е представляван господин Зебер, а също така и Комисията за околна среда, обществено здравеопазване и безопасност на храните. Аз в негово отсъствие искам Искам да поздравя господин Адер е, за това е, да се предотвратят най-големите опасности в собствената страна. Е, промишлените аварии много често имат опустошаващи последствия, загиват работници, хората са изложени на вещества, които обикновено имат дългосрочно въздействие, водните източници са замърсени и трябва дружества да затварят. Има и големи аварии, пивовари, известни под името Тулуза, е, е, Севезо в Тулуза и на други места, е, те ни струваха милиони евро сега е, всъщност е, ние с директива 96 определяме правила за е, компетентните органи в държавите членки, както и за производителите, защото се цели да се избегнат безопасностите, да има управление на сигурността и инспекции. Въпреки с това, ако се случат аварии, тогава по силата на Съвезо трябва да се намалят последиците върху хората и околната среда с съответната информация и спешни планове. Комисията комисията е удовлетворена от компромисния текст, е, по който парламентът е приканен да гласува. Е, това включва нови международни правила за класифициране на химическите вещества. Значително се подобряват правилата върху предотвратяване на аварии и контрол. Нека да обясня защо. Първо, Правилата за инспекции са много по-подробно описани и по-ефективни отколкото преди, защото се налагат планове за инспекции, е, в които се включват всички ведомства и е, съответно е, всички последващи действия. На второ място правата на гражданите са по-добре гарантирани гражданите ще имат по-лесен достъп до повече информация, също така и върху резултатите от инспекции и е, тяхното участие на място е, ще бъде по-добре гарантирано чрез строги процедури. И на трето място, в случай, когато е, тези права не се спазват както подобава, сега гражданите имат право да се обърнат към съда е, по силата е, на задължението на Европейския съюз по съответната конвенция. Ние всъщност искам гражданите да настояват и да не се подават на натиска и да настояват за прилагането на Севезо. Обема на директивата беше основен обект на нашите преговори. Сега ние гарантираме по-голяма защита и на гражданите, и на околната среда. Е, и искаме всъщност веществата, които са високотоксични, е, са подложени на по-строги правила, отколкото преди. Въпреки това, ние смятаме, че трябва да задълбочим нашите познания върху веществата, които са токсични и заради това комисията прави следващата декларация тя обявява своето намерение да анализира авариите според веществата. Комисията признава, че компромиса, който е постигнат, предполага по-добро високо ниво на защита на човешкото здраве, по-висок е, сигурност, отколкото сега е, по настояща директива свезо 2. И комисията възнамерява да е, започне е, анализи за това доколко е, биха се случили аварии, какви ще са последиците от високотоксични вещества и в зависимост от резултатите от направените проучвания, комисията ще направи предложение, в което да се включат и тази категория вещества в обхвата на директивата и това може да доведе до законодателно предложение за промяна на обхвата на директивата. И в заключение, е, Европейската комисия може да подкрепи компромисния пакет, за да се постигне споразумение по тази директива на първо четене. Благодаря ви, господин председател. Епитропе, благодаря. Сега от името на Комисията промишленост, научни изследвания и енергетика давам думата на колегата Жак Яна. Благодаря, господин председател. Трябваше ли само да се направят козметични промени на една директива или в светлината на при, на авариите и бедствията да осигуриме повече защита на хората, на цялото общество, без да градиме нови пречки пред промишлеността. Аз слушах, обсъждах с другите и искахме да внесеме изменения, които без да създадат нови пречки, осигурят допълнително защита на онези, които са най-уязвимите, тези работниците в химическите и промишлените предприятия, но никой не ни слуша. Като че ли парите впечелиха още веднъж, като че ли има пропаст между принципите и действителността, такава каквато е по места. За да избегнат правилата наложени в Севезо, някои, някои предприятия а, включват и транс, транс, транспортират опасни вещества в контейнери, които пренощуват на улицата някъде близо до вашите къщи и утре ще бъдат принесени на друго място. Така че в никакъв случай няма нови мерки за защита. А, как да, как да осигуриме защит, защитата на трудещите се, които всеки ден имат все по-малко и по-малко социални права и социални придобивки. Как да направим това, като някои държави практикуват екологичен и социален дъмпинг? Благодаря. А сега давам думата на госпожа Малгожата Ханчлик. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Комисар, е, господин комисар, е, промените в директива Севезо 2 проистичат от необходимостта е, да се пригодим към новото законодателство, а не защото има по-голям брой аварии. Така че аз съм напълно съгласна, че не е необходимо да се променя системата Севезо 2. Като автор на проекто документ, аз смятам, че е особено важно е, да се предвидят разпоредби за информиране на хората, допитване до тях и участието им при взимането на решения по по-точен начин. Много е важно е, такава информация да бъде пълна е, и уместна. Е, ние не искаме да заливаме хората с информация, която не им е необходима. Ние просто трябва да бъдем по-точни и по-разбираеми, и трябва, защото информирането на хората е много важен фактор в постигането на доверие а също така и когато трябва да възпитаме хората, да ги обучим е, как да се държат, ако се случи тежка авария. Друг важен въпрос от Севеза 2 е приложение 1, е, което е от ключово значение за определене на обхвата на директивата. Ето защо промените в това приложение трябва да настъпват при обикновена законодателна процедура и аз тук съм съгласна с докладчика. Благодаря ви за вниманието. Не Благодаря ви, казва председателя. Благодаря, колеги. Сега давам думата на изказващите се от името на партиите, на отдалните политически групи. От името на Народната партия госпожа София Мазайкович. Две минути. Липа, председуючи. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, никога няма да забравя ужасеният поглед към мъртва риба в реката. Бях веднъж свидетел на това. Това беше вследствие на пожар и е, на изтичане на опасни вещества. Ние живеем във време, в което ние трябва да имаме необходимата информация за препятстване на такива злополуки с необходимите технически средства. Със сигурност са ни необходими и високо развити информационни технологии за тази цел. Наистина, осъзнаваме ли всички възможности, с които можем да предотвратим такива злополуки? За това приветствам този доклад и поздравявам докладчика. Може би е, е препоръчително да се проследят въздействията на опасните вещества върху животните защото в законодателните актове все още няма подобрения в тази насока. Ние трябва да използваме цялата информация и цялата енергия за превенция на злополуки. Вдишването на пари и аерозоли, които съдържат опасни вещества, в дългосрочен план може да причини тежки последици. И е, в краткосрочен план ние не забелязваме това. Околната среда, хората, здравето на, живо, на хората и животните. Това е едната страна. Но когато загубим здравето си, когато влизаме с опасни вещества в контакт, това може да има само тежки последици. Благодаря. Сега, от името на групата на социалистите и демократите в Европейския парламент ще говори госпожа Оза Веслун за две минути. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички, също и на комисар Дали и на датското председателство както и на всички колеги от различните политически групи, които участваха в изготвянето на този доклад. От гледна точка на моята политическа група е важно да се защитава здравето на хората и животните и на околната среда. И смятам, че с тази директива е постигнат този резултат. Съществува отделна политика за безопасност беше въведена и карта и трябва да бъде изградена и специална система за безопасност. Държавите членки трябва да транспонират всичко това. Всички тези дейности са крачка напред. Държавите членки трябва да провеждат контрол и трябва да препятстват поява на ефекта на доминото. Това означава от една голяма злополука да проистекат множество малки злополуки. Информацията трябва винаги да бъде достъпна също и за фирми, които са с по-низко ниво на опасност. Ние бихме искали да бъде предоставена по-подробна информация на обществеността. Не смятам, че е нещо добро да се създава отделен законодателен акт, за да се гарантира предоставянето на повече информация. Този проблем сега се решава чрез делегираните правни актове. Ние утре ще вземем отношение по този въпрос. Благодаря. От името на Алде. Давам думата на господин Владко Панайотов. Две минути. Господин комисар, уважаеми господин президент, уважаеми колеги, отнеми доста дълго време, докато най-накрая успеем да се споразумеем за по-амбициозната директива от 3. Но като цяло сега можем да бъдем доволни от това, което успяхме да постигнем в споразумението на първо четене с датското председателство трагичният опит от големи промишлени аварии в последните няколко десетилетия като например в бхопал индия през 1984 и тулуза франция през 2001, хиляди показа остра нужда от ревизиране и актуализиране на законодателството на европейския съюз по този въпрос. въпреки че съветът не беше толкова амбициозен колкото парламентът по въпроса за обхвата на директивата и за достъпа на обществеността до информация и до правосъдие ние успяхме да защитим необходимостта от по високи стандарти за достъп до информация включително и онлайн информация. успяхме да постигнем и съгласие по въпроса освобождаването на някои вещества да се управлява чрез процедурата за съвместно вземане на решение а не чрез делегирани актове. колегата адер въведе и по голяма гъвкавост в сравнение с това което беше планирано от комисията с прерогатив за държавите членки. окончателният доклад донесе важни подобрения във връзка с обхвата на директивата и разпоредбите за освобождаване на веществата въпреки че аз лично съжалявам че не можахме да стигнем по далеч по отношение на изискванията за достъп до информация както и за проверките на предприятията. като цяло можем да сме доволни че тази нова и подобрена директива засилва някои важни предложения свързани със защитата на здравето и околната среда с прозрачността на информацията и правата на европейските граждани за достъп до информация. бих искал да благодаря на своя колега янош адер за чудесната работа върху директивата. благодаря. Благодаря, на господин Панайотов. А сега е, за зелените давам думата на господин Карл Шлитер. Да благодаря на господин Януш Адер и да го поздравя за това, че е избран за президент на Унгария. Аз съжалявам, че съвета отсъства, защото просто щеше да бъде абсолютно арогантно при положение, че няма по-голяма защита. Просто ние

говорим за това, че няма по-строги правила за защита на хората в случай на аварии. Ние имаме споразумение, което функционира по-добре и е важно е, да не изключваме високотоксични вещества, както искаше съвета в началото. Така или иначе има задачи, които е, комисията трябва да свърши. Трябва да имаме политика е, за, за страховка застраховки, защото всъщност е, цената е, не трябва да се поема от широката общественост при положение, че е, компаниите не са поддържали чисти инсталации и не са работили както трябва. Благодаря ви. Сега давам думата на господа, госпожа Ана Росбах. Благодаря. Все повече хора живеят в близост до предприятия, които работят с опасни химикали и опасни вещества. Това означава, че техният живот и тяхното здраве са изложени на опасност, а означава и опасност за околната среда. От юни 2015 година за 10 000 предприятия ще бъдат въведени по-строги разпоредби което е, в крайна сметка ще доведе до предотвратяване на такива големи аварии и ще до принесе за по-добра информираност на гражданите. Предвид е, съпротивата в съвета, ситуацията за гражданите и за околната среда в никакъв случай не е идеална. Трябва непрекъснато да се гарантира безопасност за хората, които живеят в близост до такива предприятия. Най-положителното тук е, че информацията за европейските граждани ще се подобри като качество. Ще се въведе политика за предотвратяване на аварии и ще има достъп чрез интернет, е, поради което подкрепям това предложение. Благодаря. Благодаря, госпожо Роспах. Сега за политическата група Европа на свобода и демокрация давам думата на колегата Оресто Роси. Съгласни сме с докладчика, че част 1 и 2 е, на приложение 1 не трябва да се променят относно делегираните актове, защото това би означавало много голямо разширяване на сферата на защита и би довело до много голямо натоварване е, в сравнение с предимствата за околната среда. Е, също така ще има и много голямо е, увеличение на разходите за адаптиране към регламента за КЕО. Основно ще бъдат засегнати малките и средните предприятия. Знаем загрижеността на европейската индустрия. Те желаят един Б вариант, желаят да остане непроменено приложното поле на Севезо 2, защото тази директива е добре консолидирана и работи добре когато се разшири е, приложното поле. Е, такива опити винаги се правят, когато става дума за защита на околната среда, но в случая смятаме, че това не е добър правен акт, защото не се отчитат достатъчно реалните факти ние смятаме, да се, че е добре да се добави е, нещо в член 2 и да се включат газопроводите, също така и солниците. Благодаря господин Роси. Сега от името на Обединената левица давам думата на госпожа Алда Суза за една минута. Благодаря, господин председател. Промишлените аварии и опасните вещества са реалност, която можем да се сблъскаме в всеки, всеки изминат ден е, населението има право на защита и ако то е добре информирано, то може и да реагира адекватно. Аз при, при, приветствам това предложение, но тук. Но Спомнете си, че, че винаги най-бедните, най-уязвимите са из, изоставени. В Бопал, в Индия най- най-бедните бяха изоставени на съдбата си, докато е, тези, които е, бяха виновни за това, не бяха, е, на, на, на, на, на тях не им беше потърсена отговорност. За това е необходимо повече прозрачност и да има наказания и наказателни мерки за виновниците. Не виждам колегата Обермайер в залата, така че Давам думата на следващият оратор, господин Мурконайте Миколинене. Но Законодателството не трябва само да реагира на аварии, а да предотвратява авери. За това трябва да се прилага колкото се може повече принципа на предпазливост като разбира се се вземат предвид и е, необход... стан... стандартите, които се диктуват от е, използването на нови е, технологии технологии. А, същевременно обаче някои а, а, видове транспорти, като морския транспорт, не са включени в а, обхвата на директивата. Е, като например, когато става дума за транспортиране на а, нефти или други. Радвам се, че разпоредбите на конвенцията от Орхус са включени и взети предвид в тази директива. радвам се също така, че, че директивата предвижда допълнителен достъп на, до информация на а, широката общественост, както и а, други правила за инспекциите. Следващият оратор, две минути. Господин председател, Севезо, Тулуза, тези градове са всъщност символ на големи аварии там се получи не до е, не екологична катастрофа, а, а е, имаше смъртни случаи, разрушаване на частна собственост. Затова трябва да направим всичко, за да намалим рисковете и вероятността от повторение на подобни аварии. И как се прави това? Първо се провеждат е, инспекции и това не е рутинна практика. Хората, които живеят е, в близост до такива индустриални съоръжения, трябва да бъдат много добре информирани какво се прави там, какво се случва там, така че в е, случай на опасност да могат бързо да получават информация. Това е много важно, защото по този начин се спасява човешки живот. Мисля, че съветът е, не постъпи много добре, е, не постъпи в правилната посока. Смятам, че съвета трябва да разбере защо това законодателство е разводнено. Аз е, това бих желал да се направи. Но а, е, силните правни актове създават доверие. Доверие в а, това, че когато предстоят големи инфраструктурни проекти в държави членки, винаги това среща много тежък отпор от населението и в случая е, това трябва да бъдат такива, че да създават доверие, а това става единствено чрез е, най-висока степен на прозрачност и с е, по-добро сътрудничество между компетентните органи и по-добра комуникация между тях, така че в никакъв случай да не се превръща в рутина справянето с такива тежки аварии. Благодаря госпожа Георлинг за една минута. Благодаря госпожо председател. Разбира се, че ние всички активно подкрепяме предотвратяването на тежки аварии е, при, поради високо опасни вещества. Знам, че въпросът беше труден и трудно се постига удовлетворително заключение. Имаше много е, живо обсъждане на обхвата е, на, във връзка с правосъдието, информацията на гражданите, така че аз приветствам всички за тяхното търпение и всъщност всъщност е, всички права за увеличаване на правата е добро, е, добре дошли. Е, всъщност ние се съобразяваме с наличните регламенти, така че ние не искаме да има прекомерни ограничения. Винаги има възможност за двойно регулиране. Смятам, че в момента това се избегна. Искам да благодаря особено на комисаря за допълнителната му изявление днес, защото разглеждането на причините и съобщаването на информацията своевременно винаги улеснява политиката, както и законодателството. Благодаря. Аз сега давам думата на господин Соник за минута 30 секунди. Госпожо... Катастрофи, някакви е, е е, По този начин е, е, трябва да се предотвратяват авариите, които бяха в е, Франция и на други места. Имаше вещества, които се отразиха на околната среда и това се оказа много скъпо. Директивата е много важна, защото държавите членки поемат отговорности за предотвратяване на авариите и да се ограничат последиците. Европейския съюз трябва да прави подобни регламенти по по-строги. Трябва да се подобри координацията на съществуващите регламенти и да се сложи край на двойното законодателство и на двоен контрол. Трябва освен това да има по-активен надзор върху подизпълнителите, защото защото много често те не спазват изискванията и Европейския парламент, който представлява гражданите, трябва да участва в взимането на решения. И за това ние подкрепяме мнението на докладчика, е, че промените на законодателството трябва да става чрез обикновена законодателна процедура и парламента трябва да бъде информиран за промишлени аварии и е, нашия отговор на тях. Е, обществеността трябва да има улеснен достъп до достоверна информация за заплаха и за това как да се държи в случай на аварии. Интернет е полезен инструмент, трябва да се използва колкото се може по-широко и да започне информационна кампания за нова класификация за токсичността на веществата и заплахите за живот. Добре, госпожа Меркис, една минута. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, преди 12 години имаше голяма авария в Нидерландия. Всички видяха това по света. 23 души починаха. А миналата година имаше голям пожар в едно предприятие за опаковки и там е, информацията беше предоставена много късно и нямаше време за своевременна реакция също и е, в тази фирма трябваше да се направят е, необходимите постъпки, да се вземат необходимите мерки. Е, смятам, че това е най-важното в случая. Според мен е важно тази директива да се преработи, защото за гражданите прозрачността е много важна. Те трябва да знаят какво става в съседните на тях предприятия. Това създава доверие. Е, най-вече доверие, когато информацията бъде публикувана в интернет, защото тогава гражданите ще имат бърз, бърз достъп до нея. Има обаче един проблем. Е, не винаги е, предаването на информация се прави от едно място. Общините и органите на местно управление няма нямат е, необходимият ноу-хау да правят това във всички случаи. За това трябва да се оказва подкрепа при провеждането на проверки, за да могат е, службите за е, аварии и защита да бъдат информирани. Благодаря. Тенис, per un minuto. Господин Арсени, за една минута. Та, благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, това е много важна директива, която идва в подходящ момент. Често се получават такива аварии и е, след е, като настъпят такива аварии, последиците са дългосрочни, защото засягат е, доста поколения и засягат трайно околната среда. В нашето законодателство ние не посмяхме да включим някои аварии, свързани с течове на петрол, въпреки трагичните събития в Мексико и въздействието върху економиката и в крайна сметка върху гражданите. Трябва да се направи много повече, отколкото правят компетентните европейски органи и смятам, че е важно, че трябва да бъдат включени и други инсталации, други съоръжения с цел по-добра защита на гражданите. Благодаря. Благодаря. А сега преминаваме към спонтанните изказвания. Давам първо думата на госпожа Каленбах. Госпожо председател, господин комисар, като австрийка, аз мога да кажа, че бяхме засегнати през 2010 година непряко от катастрофата в Унгария. Много големи бяха опасенията сред населението, поради което аз приветствам това намерение и се присъединявам към Матиас Гроте в изказването му, че опитът за разводняване на този текст беше много голям. Та поздравявам този акт е, в името на населението. Необходима ни е прозрачност, е, необходими са ни също финансови средства. Не е възможно е, цялата тази превентивна дейност да бъде поета финансово от населението. Така че аз е, приветствам е, да имаме аварийни планове, в които да се включва населението и които да отчитат е, конкретните проблеми на място. опасните химически вещества трябва да бъдат контролирани и Севезо 3 дава възможност за малко по-строг подход точно в това отношение. Благодаря. Благодаря. А сега Давам думата на госпожа Леваци. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да благодаря на колегите за извършената работа по изменение на директива Севезо 3. Аз се сещам и за аварията в Тулуза. Спомнете си, ставаше дума, това стана на 21 септември 2001 година, 31 убити, 2, повече от 2000 ранени, които продължават да страдат от травми. Но не, това, това не беше, да, тази авария не се дължеше на недостатъчно оценка на риска, а на а, работата на подизпълнителите. Така че, макар и да има още какво да се желая, аз приветствам постигнат, постигнатите резултати. А, включително и тези свършени с мерките за сигурност, като се включват и всички е, елементи залегнали в конвенцията от Орхус, т.е. прозрачността и начина на организиране на е, управлението на риска. Е, е, но за, но за това пък, господин комисар, тук не, не са включени елементи, свързани с изчислението на управлението на авариите и е, техните измерения. Мисля, че това е пропуск. Господин Пашк. Господин председател, благодаря господин председател, господин комисар. Влизането в сила на регламента от 2008 година позволи преразглеждането на първата директива Севезус. Сега новът преразглеждането в момента ни, ще ни позволи да включиме три класа на а, опасност и на токсичност на веществата и пет а, начина на а, допир и а, съприкосновение с а, токсичните вещества. В директивата има и някои разпоредби, свързани с складирането на вещества. А, но от друга страна обаче смятам, че предвидените за държавите членки дерогации са прекалено а, обширни. Смятам, че трябва да да подкрепиме проекто измененията на комисията ИТРЕ, защото те наистина отговарят на проблемите. А сега давам думата на комисар Дали. Дали. Благодаря, госпожо председател. Господа депутати, високо се цени това, че има споразумение, че е необходим този пакет, по който ще се гласува утре. Това е пакет от правила, който ще даде възможност на държавите членки да гарантират по-добро прилагане на тяхната политика за предотвратяване на последиците от тежки аварии, които са предизвикани от опасни вещества. Вещества веществата не са определени, но има международна химическа класификация, но те изцяло съответстват на тази класификация. Комисията е удовлетворена от резултата от преговорите. Аз ще информирам колегата Януш Поточник за всичко казано по време на дискусията. Благодаря ви. Председателката, благодаря господин комисар. А сега давам думата на докладчика Зебер. Уважаеми дами и господа, ние трябва да приемем този компромис. Наистина това е в реда на нещата. Дебатът показа ясно, че ние трябва да насочим усилията си върху доброто изпълнение на практика и е, много добри законодателни актове бяха създадени на европейско равнище. За съжаление обаче някои от държавите членки се бавят при тяхното транспониране и аз мисля, че при Севезо 3 точно тук трябва да се постави акцента, защото става дума за човешки живот, е, за живота на хората, които живеят близост до такива предприятия. Трябва опасността да бъде добре е, управлявана и трябва да се използват инструментите, като например аварийни планове и така нататък. И те трябва да бъдат прецизни, за да могат да се включат и е, представителите на обществеността, за да знае всеки гражданин, когато настъпи такъв сценарий, как трябва да се реагира. Аз мисля, че чрез е, добре подготвени такива планове могат да се спасят много човешки животи. Времето също е решаващ фактор, разбира се също и обучението на спасителните екипи които работят в съответния регион. Също така трябва да се укрепи доверието сред населението, то да се чувства съпричастно и разбира се е много важна и превенцията, най-вече в предприятието, но и е, около него. Ние трябва да се чувстваме щастливи, че парламентът е изцяло включен в това приложение едно и неговото адаптиране, ние трябва да внимаваме да не бъдем изтласкани на второстепенна позиция. Смятам, че компромисът като цяло е много добър. Естествено, ние бихме си пожелали да се отиде още малко по-напред, но смятам, че е, бихме могли да се съгласим е, в рамките на една съгласуваност с съвета и комисията. Okay. Господин Себер, приемате ли синя карта? Заповядайте синя карта, защото чухме много критични гласове. Знам, че колегата Зебер много добре се справи с процедурата в парламента, пое от колегата Адър също работата по този доклад, но 65% от нашето законодателство в екологичната сфера е минало на първо четене и моят въпрос е дали нямаше да се постигне повече прозрачност, ако съветът беше, не беше блокирал и ако бяхме успяли да въведем това на второ четене. Бих искал да чуя каква е оценката на настоящия докладчик по този въпрос. Äh, Както казах, скъпи Матиас Гропет и самия си председател на Комисията по околна среда и по твоя егида трябва да се извършват тези дейности, мисля, че по това дофицие второ четене не би донесло нещо повече. Е, смятам, че е, трябва цялостната оценка на съвета да се вземе предвид и затова мисля, че беше правилно страна на докладчика и на докладчиците в сянка да не се допускат максимални компромиси, но се радвам, че комисията пое задължение, кои редовно да проверява какви вещества могат да се включат допълнително и тук разчитам особено на комисар Поточник и неговият екип, за да може той да упражнява натиск и да разшири е, обхвата с е, тези нови вещества, така както ние бихме бихме желали. Е, така, дискусията приключи. Е, ще гласуваме утре в 12 часа. Сега пристъпваме към изявление на заместник-председателя на комисията и върховен представител на Съюза по въпроса на външните работи и политиката на сигурност за гениталното съкътяване на жени. От името на госпожа Аштън давам думата на комисар Дали. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, всички форми на насилие, основано на пола, са неприемливо нарушаване на човешките